Продължаваме е, дискусиите утре сутринта, забележете, от 8.30, като разискванията могат да се проследят в интернет. Благодаря и приятна вечер на